Още един път. Сме принудени в началото на пленарна сесия да отдадем почет към памета на невинни жертви на безумието на тероризма. столица на Европейския съюз беше ударена Лондон с жертви от различни страни. Тероризмът удари извън границите на Европейския съюз. Имаше атентати срещу парламента в Техеран – и не можем да не осъдим и този ужасен атентат. Осъзнавайки много ясно, че силата на свободата и демокрацията не може да отстъпи пред тероризма. Ние няма да променим своя начин на живот, ще продължим напред като европейци, за да дадем решаващ принос към поражението на тероризма. С това искам да ви помоля за минута мълчание в знак на уважение към жертвите на акта в Лондон и Техеран. Уважаеми колеги, преди да открия сесията, искам също така да изразя нашата тревога от Танер Икрич, служител на Amnesty International в Турция, който беше арестуван заедно с още 22 адвокати. Призоваваме турските власти незабавно да освободят Танер Кирич и всички задържани, да свалят всички обвинения, повдигнати срещу нас, срещу тях, докато не бъдат предявени конкретни а, обвинения за участието им в атентата през юли месец 2016 година. Искам да напомня, че Европа е общност на ценности и свобода и че винаги ще бъдем на страната на онези, които се борят за защитата на правата на човека. Европа ще защитава свободата на изразяване в цял свят. Ето защо искам да изразя нашата тревога след ареста на ръководителя на руската опозиция, господин Навални и неговите и много негови поддръжници. Да не забравяме и много други случаи на насилие и дискриминация. Ние споделяме ценностите, за които те се борят. Искам също така да подчертая че Длажин Ал Атолу арестуван на летището в Саудитска Арабия е освободена без да бъде повдигнато каквото и да било обвинение. Сега обявявам за подновяване на сесията. Протоколът и текстовете от предишното заседание са на разположение. Има ли наблюдения? Протоколът се счита за прият.